Уважаеми колеги, предлагам да вземете местата си. Предлагам, ако сте съгласни, да приемем дневния ред без изменения. Не виждам някой да възразява. Благодаря ви. И сега няколко съобщения на председателя. Имаме превод на всички езици, освен на естонски, латвийски и малтийски. По втора точка имаме извънредно заседание на 19 октомври, за да може да се срещнем с а, генералния директор на Европейската агенция по околната среда на 19 октомври от 3 до 6.30. На трето място ще посрещнем група от германски гости от Червения кръст, да, да им пожелаем добър, а, добре дошли. Те ще ни а, слушат в продължение на 30-40 минути. И сега, накрая, във връзка с системата за а, емисионните квоти, новите държави членки вече а, имат кредит за емисии от, до 2013 година, така че това са безплатните кредити, които ще бъдат разглеждани от комисията. Комисията ще ни даде становище в срок от 6 месеца. Имаме ново правителство в Дания след изборите. Ида Хопкен, социалистка, която стана министър на околната среда. Астрид Крак е министър на здравеопазването и Мартин Лидегард от Радикалната партия е третия министър. Третата информация, колегата Лина Ек е министър на околната среда на Швеция, за което я поздравяваме. И това е във връзка с нашите съобщения. Третата точка. Искам да ви помоля да одобрите е, протоколите от 23-25 май и 14-15 юни. Ако няма възражения, мога да ви благодаря. И сега вече преминаваме към първата точка от дневния ред. Това е космическата стратегия на Европейския е, съюз в услуга на гражданите. Господин Татарела е нашия докладчик. И е, с голямо удоволствие му давам думата. Grazie Presidente. Il 4 aprile scorso ho presentato una comunicazione verso una strategia. На 4 април комисията представи съобщение в е, връзка с е, космическата е, стратегия в служба на гражданите, така че ние сме е, призвани да изготвим становище. Водеща комисия е ИТРЕ. Този документ е, трябва да се приеме на 4 април комисията е, изрази своето становище което е доста противоречиво, тъй като финансирането за ГМОСС е отпаднало от проекто бюджета. Става дума за един период от 2014 до 2020 година. А това е една от най-важните програми на Европейския съюз. Кой ще продължи да финансира тази програма. Единствено държавите членки. Така ли излиза, че единствено те ще трябва да съберат съответните средства които са с годишна стойност от 850 милиона евро. Смятам, че една подобна позиция от страна на комисията е погрешна и би трябвало да се противопоставим. Нашето становище е съвсем ясно в това отношение и твърде категорично моля ви да се съгласите с тази формулировка, в която ние призоваваме комисията да преразгледа своето виждане и да включи програмата за космическите изследвания в бюджета. В противен случай ще излезе, че комисията всъщност се отказва от е, поддържането на големите е, програми от типа на ГМОСС. А също времено ежедневно почти се повтаря, че климатичните промени, емисиите на со 2 и така нататък е, са е, въпроси, които са изключително актуални, които е, в никакъв случай не бива да отпадат от дневния ред и с космическите програми на европейско равнище ние бихме могли да постигнем един доста значителен напредък в това отношение. Особено когато става дума за контрола на границите, за надзора на морската среда. но с помощта на ГМОСС бихме могли да регламентираме по-добре и нашите взаимоотношения с Афри... Африка като континент. Така че това е моето категори... Е, становище и аз много ви моля да се съгласите с една категорична оценка в този дух. Благодаря ви за а, краткото представяне. Господин Правди, има думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Напълно съм съгласен с казаното от колегата Татарела. Бих желал да подчертая а, нещо какво, от, от това, което той каза. Е, много важна роля се игра е, от космическата инфраструктура в европейската политика по принцип, а по-специално екологични въпроси, програмата Галилей, подкрепата за а, единното европейско небе или Сезар и нова система за контрол на въздушния трафик, който на въздушното движение, което ще ни позволи да спестим около 15% от горивото чрез рационализиране на маршрутите на полетите и също така Следователно се надяваме, че тази система ще продължи да се развива в общи линии. Смятаме, че ни е необходима, а, са ни е необходими тези спътници, които са споменати в съобщението на комисията. Необходимо ни е всичко. Ще отиде и една крачка по-нататък от това, което каза господин Татарела. Не е нужно само а, препоръка, необходимо е да се спре финансирането и да се каже, че това не е необходимо, защото това е изключително важно за всички вклю... политики, включително и за мониторинга на парниковите газове и на парниковия ефект. Искам да ви напомня за всички политики насочени за опасване на горите и по-специално на тропическите гори. Така че ни е необходимо е, необходима ни една констелация а, от спътници, която е необходима за европейската инфраструктура. И аз мисля, че ще бъде голяма грешка ако това се остави да бъде финансирано от отделни държави и членки, тъй като става дума за една европейска констелация и може да се постигне економически ефект само ако тя се употребля, управлява на европейско равнище. А, това, което каза председателя Барозо в изявлението си за състоянието на е, Европейския съюз в Страсбург миналата, годи, миналата седмица. Искам да го подкрепя и да кажа на колегите, да ги помоля да бъдем силни и да подкрепим тези европейски структури, които би трябвало да се използват в европейските програми. Искам да кажа, че именно поради това, че сме изправени пред економическа криза, тези инфраструктури са типичен пример за кензиански програми за инвестиции, защото те определено ще бъдат изключително важни и ще бъдат стълбовете за изграждането на нашето бъдеще. Така че ние трябва да бъдем смели тогава, когато разглеждаме тези европейски инфраструктури, да ги разглеждаме като подготовка за общото ни бъдеще, защото тази мярка може да се окаже решителна, за да ни изведе от кризата. Трябва тези инвестиции да се възприемат като европейски инвестиции. Трябва да имаме смелост да дадем тласък на тези програми, защото, както казах, те са изключително важни. Те също така са против цикъла на кризата. Благодаря, казва председателката. Сатуаси, има, искате ли думата? Не. Франсуаз Гростет. Благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да се изкажа, само за да изразя подкрепата си към предишното изказване. Мисля, че е изключително важно да осигурим финансирането на тази програма, за която говорихме. Ние говорихме, аз е, още миналата седмица е, говорихме по време на дебат по доклада на Гардини във връзка с сигурност защита, гражданската защита, гражданската а, сигурност на Европа, наблюдението на Земята, проследяването на климатичните проблеми. Искам само да кажа две думи за промишлената политика на Европа. Не можем да водим само а, обсъждания. Трябва да има на обща а, промишлена европейска политика, и а, ако няма обаче а, необходимия бюджет за подобни проекти, струва ми се, че е изключително важно да упражним влияние в Европейската комисия, в нашите колеги и на бюджетната ни комисия, за да може да се предвидят тези средства, защото в противен случай не може да бъдем последователни в нашата дискусия. Ние имаме не само нужда от последователност, но и от много кораж. Благодаря, госпожо Гростет. Карл Шмидт има думата. Бих искала единствено да кажа, че слушайки казаното от Проди и други за полезността на този проект, си помислих, че също е важно, че съдействието, което беше оговорено, не действа и много добре знаем, че голяма част от тази програма от Галилео ще се използва за военни цели. И а, държавите трябва да а, допринесат към това финансиране с съответните си военни бюджети, защото аз иначе отказвам а, по този начин да се финансира. Каквато и е да била част, която се финансира за военни цели, трябва да се плаща от а, бюджетите на държавите членки, а не от Европейския съюз. И не трябва по какъвто и да било начин в нашата а, политика по кос, а, космическата стратегия на Европейския съюз да по какъвто и да било начин да разпространяваме такива употреби на средства. Благодаря, господин Гонзалес, от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията си отбеляза направените коментари по време на различните изказвания. Искам само да подчертая, че тъй като става дума тук за обсъждане на съобщението от 4 април, и а, няма а, няма непоследователност между това съобщение и съобщението от юни. Комисията отчита в своя документ а, важността на ГМОСС и отчита неговото голямо значение, но също така отчита и необходимостта да се направи разлика между проекта Галилей, в който се ангажира Европейския съюз 100%. ГМОС работи в големи финансови ограничения, така че комисията всъщност не си противоречи в тези две съобщения. Напротив, комисията в момента работи по едно предложение, по един проект от текст, който което отчита всички тези идеи и предвижда продължаването на ГМОСС и това беше отразено в съобщението на комисията от 28 юни. Господин докладчик, искате ли да добавите нещо? Да, госпожо председател, благодаря. А бих искал да отговаря на комисията. Тя си противоречи. Защото в е, документ за приоритетите твърди, че проекта или програмата е, са абсолютно необходими, а сега се отказва от финансирането на тези програми. Това наистина е много съществено противоречие. Благодаря. Напомням ви, че крайният срок за ам, измененията за утре. А, итре ще разгледа през следващата Страсбургска седмица доклад и ще приеме в а, декември. И сега удоволствие да приемам господин Герт Лансет, изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите. Той ще ни представи своя годишен доклад. Господин Дансет, ако обичате, елате тук при мен. Заповядайте. en prie. Vous avez la parole. Имате думата. Мадам Чермен, ваш... Госпожо председател, уважаеми а, представители, членове на тази комисия, за мен е удоволствие да съм тук днес пред вас и да ви до, е, съобщи някои новини от Агенцията за химикалите в Хелзинки. За да се справим най-добре с разполагам, времето, с което разполагаме, ще се спра на 4 момента. Е, вълнуващите председа, е, предизвикателства, които стоят пред нас, ключовите елементи от нашия опит и е, също така постиженията ни и накрая е, за вашата подкрепа по редица въпроси. Така ще оставим време за някои въпроси от ваша страна. На първо място, постиженията от миналата година. За нас е чест да сме отново с вас след тази успешна година за агенцията и за репутацията на Европейския съюз като лидер в безопасните химикали. Когато се срещнахме миналата година, имаше само три седмици, които оставаха за най-голямото изпитание за нашата агенция, първата а, крайна, а, първия крайен срок по регламента РИЧ за а, опасните и а, обемни химикали, които трябваше да бъдат регистрирани. Припомням ви колко а, поздравления получихме за подготвителната работа и всичко, което свършихме по тази крайна, този кра, краен срок по време на подготовката и ние и а, аз и моите колеги сигурно сме изглеждали а, отстрани като а, патета, които се движат обратно на течението и остават на едно и също място. А в същото време а, ние всъщност работихме изключително усилено под водата, под видимото за а, обикновения наблюдател. Хиляди компании а, подадоха близо а, 3 милиона уведомления за а, опасни химикали. Както ви казах миналата година, бях убеден, че сме се подготвили добре и че моите колеги, нашите IT системи са готови, но разбира се, винаги има шанс да има неочаквани събития и те да причинят някои трудности. Но заедно нашата агенция с колегите в държавите членки, Европейската комисия и разбира се отделните компании, дружества се изправиха през това предизвикателство достойно и постигнаха първия видим резултат Европа да бъде по-безопасно място. Много съм благодарен на всички, които се а, а, отнасяха към този е, въпрос с работата си и също и поздравлението, което получихме от вас. За нас е изключително важен момент от кариерите ни да сме играли роля в това важно усилие, нещо, което никога няма да забравим. На второ място, какво сме научили? Както а, е, нашата агенция, така а, е, а, и нашият а, управителен съвет подготвя доклад. Ние взехме редица важни решения. Скоро ще се публикува и доклада следващата година. Също една нова политика наложихме по темата за конфликт на интереси, която ще е изключително интересна за тази комисия. Управителният съвет реши да продължи моя мандат като изпълнителен директор. Този мандат е, изтича в края на следващата година и по молба на управителния съвет съм потвърдил желанието си за втори мандат и сега бордът, управителният съвет, се обръща към комисията за необходимите стъпки, които трябва да се проведат за това удължение на мандата. И така, втората точка. Какво сме а, научили? Както споменах, агенцията през юни а, произведе първия си доклад по опита до момента и вашият председател ме помоли да коментирам. Това са двата доклада по член 117 за това как оперира регламента РИЧ и как компаниите използват альтернативите на тестване на своите продукти не върху животни. Това са първите доклади, но те не са и последните. И ние се възползваме от а, тази възможност да обмислим своите а, действия до момента, плюсовете и минусите на регламента РИЧ и на тези аспекти, които ние управляваме. Също така ние искаме нашите заключения да са популярни, достъпни до максимално широка публика, така че всички да се възползват от нашия а, опит и европейските граждани, които са всъщност ползвателите на резултатите от регламента РИЧ да са наясно за какво става въпроса. Също така сме произвели няколко съвсем упростени резюмета на 22 езика, както и кратки видеофилми на нашия веб-сайт. Вие ще получите и някои от тези резюмета на английски язик тук. Ние до момента сме доволни от опита си по отношение на регламента РИЧ и постигнатото до момента. Ключовите заключения по действието на РИЧ. Кратко е най-ключовото такова. РИЧ работи. Критиците казваха, че регламентът е твърде амбициозен, твърде сложен, с много сериозни отговорности и задължения за компаниите и нереалистични крайни срокове, които няма да се спазят. Но а, общото послание е, че РИЧ и а, съпъсващите регламенти работят успешно и е, различните отговорни за работата действат така, както изисква закона. В голяма степен успехът на това законодателство се дължи на ефективното е, сътрудничество между заинтересованите лица, индустрията, промишлеността и другите, като държавите членки, Европейската комисия и нашата агенция. Всички крайни срокове от юни 2007 са спазени и компаниите показаха, че могат да работят заедно, често в доста големи формирования от стотици фирми, които споделят данни и преодоляват колебанието да работят със своите конкуренти. Много малко от тях подадоха досиета сами. Разбира се, всичко не беше съвсем гладко. Осъществяването на нов, ново законодателство като това е предизвикателство, но важните полки бяха извлечени и нашият доклад ги очертава. Например, силно взаимоотношение, което да е свързано с взаимодействие. Рано и проактивно комуникиране между съвместно регистриращите се. Всички тези а, полуци, полуки могат да бъдат научени а, по лесен начин от всички, които предстои да регистрират от тук нататък. И те са а, на разположение още преди първия краен срок. Макар да имахме трудности, нашият опит а, показва, че не е необходимо да се ревизира регламента РИЧ преди следващия крайен срок. Разбира се, всички подобрения, които могат да се направят, трябва да бъдат направени. Ние работим по това, но законодателните цели трябва да останат на същото ниво, за да може да се постигнат целите до следващия краен срок. Всичко това е още по-важно, когато отчетем, че тези задачи са още по-сложни за тези, на които им предстои да ам, регистрират нови вещества, за които те нямат все още данни. Следващите регистриращи се вещества ще бъдат регистрирани а, вещества предстоят а, и а, на конференцията тук в Брюксел по регламента РИЧ апелирахме към всички да започнат веднага, да започнат своята подготовка. Все още по нашия опит искам да се обърна към втория доклад по член 117, а именно до каква степен компаниите могат да използват альтернативи на а, изпитанията върху животни. Тук имаме подобна картина. Фирмите а, определено положиха сериозни усилия да използват а, альтернативите, които са налични и са направили пред предположения за изпитания върху животни, наистина като последен възможен вариант, както е изискването на РИЧ. Повече от 700 предложиха изпитанията върху животни да бъдат подложени на, публи... на широка консултация с широката общественост така че да сме сигурни, че няма съответните данни на друго място и единствено тогава да се пристъпи към изпитание върху животни. Както знаете, информацията за въздействието върху хората и околната среда са в сърцевината на регламента РИЧ. И ние се опитваме да постигнем равновесие между убедеността за това какво представлява въздействието а, върху хората и върху околната среда и потенциала за по-нататъчно изпитание по-конкретно върху гръбначни животни. Тази, а, това равновесие не се постига лесно и нямаме кой знае колко черно-бели случаи. И за това една от посоките, по които работим за, при тестването върху животни, е необходимо да бъде в а, изследването наистина на други а, альтернативи, които могат да стигнат а, да ни дадат подобни данни. Ние се стараем да разясним тази обосновка пълно това е един дълъг процес, но наистина ние започнахме много добре и трябва действително да постигнем целите на по-широката информация и по-голямата безопасност на химикалите в нашето всекидневие. И сега към третата ми тема, а именно вълнуващите предизвикателства, които предстоят. След а, крайните срокове, наистина възможно е да си помислим, че ще а, ни предстои малко почивка все пак следващата а, крайна, край, следващия крайен срок е след две години. Но нищо не е по-далече от а, подобна а, идея. Ще очертая пет а, от предизвикателствата, които предстоят за нас в агенцията. Оценката е изключително важна за бъдещето на РИЧ. Това означава да имаме увереност в информацията, която предоставят различните досиета. Също така трябва по този начин да разберем кои вещества изискват по-нататъчни мерки за управление на риска. Минималната ни цел е 5% и през 2013 искаме да сме оценили 5% от досиетата, които са подадени а, при първата, първия крайен срок. Ако ви кажа, че тези опасни вещества изискват понякога повече от 10 000 вида научни информации, ще си представите колко сериозен е работният товар. Ние ще подходим с на принцип на случайен избор, така че нито една фирма не може да знае дали нейно досие ще бъде проверено или не. След това трябва да идентифицираме различните вещества, които са от по-висок интерес. Знаем, че много държави членки и комисията искат този процес да бъде ускорен, но искам да ви убедя, че нито аз, нито колегите ми сме избрали да работим в агенцията, за да работим бавно. Напротив, а, ние сме силно ангажирани с нашата мисия. Но също така ви призовавам да имате предвид и по-голямата картина. Идентифицирането на тези вещества е наистина важно и първата регистрация а, всъщност очерта всички карциногенни, мутагенни и а, вещества, които са опасни за репродуктивния цикъл а, и тест, техните досиета са вече а, достъпни за широката общественост през нашия вебсайт. До този а, момент не бяха а, толкова достъпни и всъщност се използваха от европейската промишленост. Третото предизвикателство са новите научни развития. Ние знаем, че а, нещата се развиват и ние трябва да предоставяме на европейските институции а, съвети с високо качество, които са изключително важни за наноматериалите, за ендокринните дизруптори и за различните комбинирани въздействия на химикалите. Четвъртото предизвикателство, което искам да подчертая е предоставянето на информация за химикалите и веществата на всички. По-добрата информация е в сърцевината на регламента РИЧ и до началото на септември от агенцията бяхме публикували информация по почти всички от съществуващите регистрирани химикали до 2010 до крайния срок през 2010 година. Ние смятаме да продължим а, тази традиция и работейки с заинтересованите страни да постигнем едно много добро равновесие между предоставянето на важна информация и запазването на важната търговска информация. Започнали сме този процес, като правим данните по-лесно разглеждаеми, по-достъпни и разбираеми. И петото последно предизвикателство, което искам, което искам да подчертая, е интересно за вас. Нашите а, отговорности а, с оглед на предстоящите регламенти за биоцидите и за предварителната а, информация за съгласие. Ние ще а, имаме този ангажимент по подготовката на регламентите и след приемането им. Следим въпросните процеси и сме изключително благодарни на вашата комисия за това, че ни поканихте на наскоро състоящото се, наскоро състоялото се обсъждане на проекта доклада на госпожа Клас. И а, утре ще участваме в а, второто а, разглеждане на а, регламента за биоцидите. И накрая стигам до четвъртата тема на моето изказване, а именно областите, в които бихме приветствали вашата подкрепа. Още веднъж ви призовавам да използвате вашето влияние на национално ниво. Регламента РИЧ е изключително важен по отношение на взаимодействието на национално и европейско ниво. Той е важен както за във връзка с подкрепата на, на промишлеността, на компаниите, но също така и за приложението на местно ниво. В този момент, в който имаме а, нужда от спестявания на, всичко, на всички нива, ако а, не си сътрудничим както трябва, може да не постигнем такъв успех с РИЧ, какъвто имаме възможност да постигнем. И така ви призовавам да използвате вашите ресурси на местно ниво, за да продължаваме да виждаме регламента РИЧ като приоритет. На второ място ви призовавам да повишите информираността на компаниите в вашите избирателни райони за тяхните както задължения, така и права. Особено малките фирми. Това е изключително важно за следващия крайен срок през 2013 година, когато много фирми за първи път ще се регистрират. Агенцията започна своята собствена кампания за повишаване на информираността. Тя се казва REACH 2013 Act Now или действайте сега. Моля ви, присъединете се към нас, за да разпространим тази информация. И накрая, ресурсите. Както знаете, ние имаме такса за нашите услуги, която фирмите плащат. На този етап не ни е нужна подкрепата на европейския данакоплатец, за да вършим своята работа. Имаме ресурси в банката и ще имаме възможност да заплащаме своите разходи, но а, през 2014 година тези ресурси ще бъдат изчерпани и ние имаме необходимост от а, а, обществена подкрепа за следващия финансов а, цикъл. Това не е изненада, а, а е в съответствие с финансовото планиране а, за регламента РИЧ, когато вие и съвета го приехте това законодателство през 2006 година. И аз ви призовавам да имате предвид този факт, когато обсъждате финансовия пакет за 2014-2020 година. Европейския парламент винаги е подкрепил РИЧ и аз наистина ви поздравявам за предложението на госпожа Хаг от, за 10 поста през, в агенцията през следващата година. Надявам се, че парламента ще защити своята позиция и през 2012 ще се има предвид това за бюджета. Още веднъж, госпожо председател, заместник председатели, уважаеми членове на тази комисия, още веднъж благодаря за възможността да споделя своите новини по отношение на агенцията и още веднъж с нетърпение чакам вашите въпроси и вашата обратна връзка. Благодаря ви, господин директор, за споделянето с нас на всички елементи. Това беше най много ясна визия относно това, което все още остава да се направи. Знаем, че програмата е напрегната. Сега ще дам първо думата на колегата Руаси, която е представител свързан с вашата агенция за първото изказване. Благодаря, госпожо председател и благодаря ви много, господин Дансет, за това, че дойдохте и е, произнесохте и съчетохте пред е, нашата комисия за работата на вашата агенция. Както вие посочихте, е, Химическата агенция има огромна задача. И а, това е една задача на първопроходец, а, включително и в а, глобален мащаб. Има обаче няколко неща, които за мен са леко проблематични във връзка с изпълнението на РИЧ на този етап бих желал да кажа нещо само по един въпрос, именно количеството на, извинете, качеството на документациите за регистриране на промишлеността. Вие казахте, че качеството на регистрациите ще бъде по-добро в следващия крак, кръг. В първия петгодишен доклад от агенцията в началото на тази година се говори, че че голям брой регистрационни документи, които са били проверявани, не а, са напълно отговарящи на изискванията или липсва информация или качеството на информацията не е на необходимото равнище. За да може обаче РИЧ да бъде успешен регламент а, и да може да се използва, най-важното нещо според нас е правилността а, на данните и това е задължение на промишлеността. Поне в началото повече от половината от проверените документи се установиха, че не отговарят на изискванията. И във връзка с това имам два въпроса. Първо, какво ще направи Агенцията по химикалите за подобряване на качеството на тези регистрационни документи, които не отговарят на критериите, за да може те да бъдат коригирани, за да може всички заинтересовани лица да се доверяват на данните, които да бъдат коректни. Втория ми въпрос е вие проверявате 5% от досиетата. А, това не е ли причина, може би, да се повиши процента на досиетата, които подлежат на проверка? Благодаря. Благодаря, госпожа Гростет има думата. Благодаря, госпожо председател и благодаря ви, господин директор, за това, че ни представихте отчета, перспективите за бъдеще във връзка с регламента, по който вече толкова години работим. Бих желала само да кажа, че вие ни представихте вашия отчет в много е, положителна светлина, никой всъщност не поставя това под въпрос, но искам да кажа, че това, което чуваме на място, не винаги е толкова оптимистично от страна на предприятията. Аз не говоря за големите предприятия, които имат е, възможност да имат човешките и финансовите ресурси да решат проблемите с регистрацията докато за малките и средни предприятия това е огромна трудност. Ще повдигна един конкретен проблем. Става въпрос за производителите на парфюми, които работят в сферата, например, на а, етеричните масла. Искам да ви говоря малко за влиянието на Рич върху този бранш. Тук става дума за химични производства, но се прилагат за етеричните масла, докато етеричните масла са природен продукт пар екселанс. И тогава дестилиращата фабрика е, трябва да е, се регистрира. Това е 50 е, хиляди евро за тон и фактически на тях не им се иска да поемат такъв финансов ангажимент и те а, не включват в досието информацията, че става въпрос за, а, за тези масла. Не става въпрос за токсичност, не съществува процедура за оценяването, това се смята за много слаб риск, защото наистина, както казах, това са природни вещества и ам, а, също така, задължителното споменаване на тези продукти върху етикета според регламента РИЧ се отнася за лавандуловото масло. Това е нещо, което се познава от древността. И а, е, етеричното масло, лавандулово масло се класифицира като силно токсично, но една пиктограма, която показва мъртва риба върху лавандуловото масло, тук е, всъщност това предизвиква много голямо неразбиране и не знам дали не се преувеличава значението на прилагането на регламента РИЧ. Още повече, че това е един економически проблем. В моя, регла, моя избирателен район има много производители на лаванда, които повдигат този въпрос и които не могат да разберат специфичността ще ви бъда благодарна за становище по този въпрос. Благодаря, Крис Девис. Господин Десет, два конкретни въпроса. Първо, вече зададения за процента от досията, които ще се проверяват. Наистина, толкова много изисквания има когато се попълват тези а, досиета. Затова е наистина и а, предположението, че 50% не отговарят на тези изисквания. Но какво точно а, научавате, когато ги разглеждате? Това е въпроса. На второ място, а, веригата а, на производство но на тези вещества. Отново, вие идвате, а, че идвате и а, сте, така обрисувате една много положителна картина. А, аз пък ще бъда на своя ред а, циничен, защото от моя избирателен район никаква информация не получавам. Може би нещо се е случило с а, имейл адреса ми, но макар а, да чухме коментар от а, нашата колега Горастет, а, че никой не би подложил на съмнение защо е съществува този регламент, а, съществува, но а, аз пък от своята консервативна гледна точка бих казал, че всеки и от позицията си на евроскептик бих казал, че наистина може а, да се постави този въпрос. Без значение колко професионална работа вършите и колко добре я вършите, а, всъщност регламента РИЧ налага един огромен товар – върху нашите компании и ни поставя в неконкурентна позиция и по-конкретно незаслужено е, е количеството товар, което ще трябва да е, носят като отговорност малките и средни предприятия, за да спазват тези изисквания. В а, е, този ми въпрос има и един такъв елемент на адвокат на дявол, защото, защото аз всъщност много харесвам регламента РИЧ. Благодаря, Крис. Господин Проди има думата. Мадам Клас, vous voulez intervenir comme SED n'était pas... Може би госпожа Клас, но тъй като социалистите и демократите още не са си изказали, предлагам тази да се почне. Е, е, е, Виторио Проди. Позволете ми първо да благодаря на господин директора на ЕКА, господин Дансет, за това, че е тук и разговаря с нас. Ще подчертая, че РИЧ е изключително важен регламент за безопасността на работниците и служителите в съответните предприятия, също и е, много важна основа за е, една по-чиста околна среда. Аз е, всъщност е, като член на СТОА ще помоля за помощ от страна на агенцията. Междувременно в СТОА установихме, че има дефиниции и концепции, които изискват уточнение. за да могат да бъдат е, използвани по-рационално и по предназначение от всички е, организации в тази сфера. Затова съм на мнение, че по отношение на е, оценката на риска, по отношение на известието за наличен риск и така нататък, е, се нуждаем от една по-прецизна е, формулировка, така че е, бихме могли естествено в рамките на едно по-тясно сътрудничество да изясним тези основни понятия, същевременно и да уточним по този начин как точно ще се процедира, както в рамките на агенцията, така и в целия Европейски съюз. Оценката на риска трябва да се допълни с принципа на превенцията Това е изключително важно. Става дума за много, много важни моменти, които ще допринесат за едно по-добро разбиране и прилагане на регламента А освен това, по отношение на езика, по отношение на е, изготвените вече концепции, мисля, че може е, да пожелаем малко повече яснота. Госпожа Клас, е, благодаря ви, госпожо председател. Аз просто исках да съм сигурна, че сте видяли моята заявка за изказване. Благодаря много на господин е, Дансен за тази е, оптимистична информация за това, че той така самоуверено и с добро чувство разясни как точно работи агенцията. Естествено, че работейки върху доклада по биоцидите, аз виждам, че може да се постигне при благоприятни условия един максимален синергиен ефект. Утре ще разгледаме предвиждания доклад доклад по проекто регламента за биоцидите на второ четене и аз в предложенията, които съм разработила, съм се ръководила именно от това, че ние желаем да получим добавена стойност и това ще стане по пътя на синергията. Естествено, че е, трябва да се разгледат е, и всички тези допълнителни елементи, които са свързани с допълнителни разходи, като годишни такси и така нататък. Разбирам много добре възражението на госпожа Гростет. Естествено, че не можем да, произ... да регистрираме абсолютно всичко, което природата сама е създала и произвежда, но Същевременно трябва да диференцираме съвсем ясно между естествените вещества и тези, които се произвеждат и които същевременно представляват определена опасност. Естествено, че трябва да диференцираме много ясно и когато става дума за някакви допълнителни е, да кажем, хранителни е, вещества, като хранителните добавки и е, серният двуокис, например, също представлява един проблем, който в някои случаи може да коства на производителите до 150, е, а не рядко и 500 хиляди евро за самата регистрация, защото е, серния е, диоксид освен това участва като активно вещество и в производството на биоцидите. Тоест, даваш веднъж за да го регистрираш като самостоятелно вещество, след това вече и като част от биоцида като съставка. Така че всичко това, което засегнаха колегите е, Гростет и Крис Девис, вълнува и нас, и нашите производители в Германия. Естествено, когато става дума е, и за е, определени е, вещества, които въздействат, да кажем, на ендокринна система и така нататък. Е, всичко това трябва да се има предвид и да се свържи с съответния е, режим на регистрация, на пускане на пазара, би трябвало при всички положения да уточним нещата, да знаем как точно да действаме е, и е, аз съм сигурна, че агенцията ще се справи с е, тези нови допълнителни задачи, ако има малко повече яснота. Желая ви всичко най-добро и много успехи по-нататък. Благодаря, имам три малки въпроса. Преди време ви запитах колко неспецифични досиета а, имате моби за регистриране? И тогава отговор беше 3. Какъв е отговор днес? На второ място, качеството на наблюдението, което описвате, когато а, открите проблем, в който не точно липсва информация, просто не е съвсем точна. Какво става? Имате две писма а, и чухте и въпроса за проблема за качеството на досиетата като цяло. Чудя се дали не трябва просто да говорим за примери тук конкретни и да помолим за взаимодействието между държавите членки, с държавите членки, какво се случва, когато се натъкнем до липса на данни или пък а, просто се процедира така, а, да, про... да проверяваме само част от досиетата, какво правим, когато нямаме точните данни и дали до сега държавите членки са налагали глоба за неподаване на информация и по този начин по-добре ще спазват изискванията компаниите. На трето място списък от кандидати. Как смятате да постигнете целта от 136? Защо отнема толкова дълго време за комисията? когато искаме да преминем към приложение 15. Защо толкова много време а, от момента, в който а, компанията подава досието и хоп, комисията веднага реагира, когато вие а, предвижите към а, правите такова предложение, защо отнема толкова време? Би трябвало да е още по-улеснен процеса, е при положение, че вие вече сте взели решението и просто подавате към комисията, би трябвало по-малко време да отнема. Благодаря. Розбар има думата. Благодаря. Има много, бяха зададени много добри, много интересни въпроси. Няма да добавя кой знае колко много. Имам няколко въпроса. Чух, че РИЧ не се прилага еднакво добре във всичките държави членки. Какво правите, за да гарантирате правилното изпълнение и приложение в 27-те държави членки? Тук не става дума само за конкурентоспособност на европейско равнище, става дума и за това колко а, препани камъни е, е, слагаме на пътя си на европейско равнище. Можете ли да ни кажете колко по-стрикни сме тук в Европа, отколкото другаде по света? Благодаря, София Кони. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Дансет, за ясното ви изложение. В, е, тъй като искам, искам да кажа колко е полезно да се работи по съществото на проблеми а, е, във връзка с регламентирането на химични а, е, вещества трябва да се регламентира, разбира се, но също времено имаме малки и средни предприятия, които не, нямат структури, които да им дадат възможност да е, се справят с всички тези регламенти, освен с регламенти, свързани с околната среда, има традица данъчни регламенти и други административни е, въпроси. Те наистина страдат от това, че има толкова много регламенти, които не са структурирани. Аз мисля, че трябва някакси да се а, постигне нещо във връзка с регламентите, за да се постигне синергизъм, за да може нашите предприятия да не страдат от гледна точка на конкурентоспособността и мястото си на а, пазара, което ще ни постави в по-добро положение в сравнение с а, кон, а, конкуренцията от неевропейски държави. Господин Сиба. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че водим тази дискусия. Виждам и Гидо Саркони, който участва и на времето в големите дискусии около приемането на РИЧ. Тогава сметахме, че настъпва, така да се каже, потоп, но ето, че спасихме нещата и света продължава да съществува. Крис Дейвис също тогава бе много разстроен. Е, днес вече е малко по-оптимистичен, макар че продължава да е критичен. И така, е, аз смятам, че наистина законодателството, което създадохме е една много добра основа а, е, за работа, а агенцията също работи много добре. Очевидно има някакви проблеми с езиците. Знае, че е Естествено, е, не може абсолютно всичко да се преведе, но все пак някои от малките и средните предприятия предпочитат е, е, в превод на техния език да съществуват малко повече указания и информация. Естествено, че е важно как ще се финансират таксите. Хубаво е, че днес вече се радвате на така, бюджетни увеличения. Миналия път си спомням, когато се видяхме, че се оплаквахте от е, липса на достатъчно средства. Е, така че, е, очевидно, след като и в тези трудни времена финансирането вече не е чак такъв проблем за агенцията по химикалите, нещата вървят към добро. И още една последна забележка, господин е, директор. Хубаво би било да работите малко повече с обществеността. Много често в Европа се говори за това, че Европейския съюз на практика не помага на хората и нищо не се прави на европейско равнище. Но ето, че регламента РИЧ всъщност е предназначен най-вече за хората. Вярно, че има е, все още малки и средни предприемачи, които не са много доволни от този регламент и се оплакват от допълнителното бреме и отговорности и най-вече финансовата тежест, но е, за хората, то е нещо добро. Е, хората е, все още страдат от е, въздействието на различни химикали, но ние се опитваме да овладеем най-опесните от тях и това трябва да стане достояние на гражданите. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на господин Данс да отговори на многото въпроси, ще дам думата на господин Саркони, който е представител на малките и средните е, предприятия в съвета на ЕК. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас и на вашите колеги. Ще бъда много кратък тъй като колегата Дансет е, много ясно е, ни представи сегашното състояние на нещата. Един бивш колега, а, съм аз в известен смисъл и прехвърлям отговорността на вас. И ако нещо не е наред в регламента, тогава Естествено, законодателните са вин... законодателите са виновни. Аз самия бях законодател в миналото, но сега трябва да съсредоточим вниманието върху действието на този регламент. Това е нов инструмент, той не е съществувал. Бяхме решили да се създаде агенцията в Хелсинки, за да координира прилагането на законодателството, така че аз не бих желал е, трябва да бъда много скромен и да не се хваля прекалено. Ако има нещо, което да не е наред, аз съм виновен. Но си спомням, че Рич беше документ, който проистече от 45 предишни директиви, които не са били лесно изпълнявали. Ние а, вече а, гледаме 300-400 вещества, познаваме ги основно и работата е приключена по някои от а, законодателните актове, когато става дума за тонаж, за големи обеми, продължавам да получавам данни и всъщност има хиляди вещества, които са регистрирани. Имаме ги сега, нямаше ги преди. Има и електронно обработване, което отчита и записва всички тези вещества. Това са някъде от порядъка на 3000 вещества, при които бихме могли да а, имаме пряк достъп в реално време до техните характеристики. Може би не всички досиета са с еднакво качество, но ми се струва, че предприятията се справят общо заето много добре. Някои от тях представят досиета, които не са особено а, убедителни, но тук данните се съчетават добре. Следващия етап ще бъде в 2013 година, когато ще се включат по-голям брой предприятия, защото говорим за по-малък тонаж и по-добро обхващане на веществата, но ще има по-малко информация, защото имаме система, при която колкото е по-голям тонажа, толкова е по-голяма информацията. Искам да ви напомня, че обмена на данни е задължителен и това нещо, което сме въвели за да може да позволим на малките предприятия, на по-малките предприятия да намалят бюрократичните си разходи. Аз оставям на страна проблема с, с а, агенцията и а, нейната работа с консорциумите на малките предприятия. Просто давам а, своето становище и смятам, че сме се справили доста добре. Лично аз а, искам да кажа нещо във връзка с казаното от господин Данса. Цялата машина, която работи, е много сложна, но тя работи. Започнала е да работи. Имаше някои такива дребни пречки, но няма провал в общи линии. Е, законодателите са зависими от нашите решения, но нека да се опитаме да не намерим решения, а, така че просто да не пипаме нещо, което си функционира добре. Сега, в момента поне да не го правим, тогава, когато сме все още в един такъв предварителен период – и имаме много важна роля за държавите членки. Целият комплекс работи, нека да не го пипаме и да не го разваляме в момента. Мисля, че би било разумно, ако се поставят нещата така, за да може наистина да заработи напълни обороти регламентът така че нашата машина наистина да работи с пълна скорост и на пълни обороти. В миналото обвинението срещу нас беше, че искаме да убием химическата промишленост. Ние бяхме екзекуторите. Сега нещата се промениха. Много отрицателни неща, разбира се, бяха изтъкнати, но нещата а, работят. Може би нещата, може би представям фактите доста грубо, но а, системата работи. В Китай има системи, които не само е, имитират това, което ние правим, а са вдъхновени от това, което се прави в е, Рич. И Пласъка е да се направи същото, което е добре за конкуренцията. И ние започнахме да работим, започнахме в химическата промишленост, но това е добро и за потребителите. Нека да не спираме. Да, благодаря ви, казва председателката. Може би една дума от е, главна дирекция предприятие, след това от главна дирекция околна среда. Имате думата. Разбира се, в реда, в който вие прецените. Thank you, благодаря, госпожо председател. По един въпрос ще коментирам. Всъщност беше въпрос зададен към господин Дансет, който всъщност е по-правилно адресиран би бил към комисията, а именно за периода, който е необходим, щом даде подаде заявление агенцията по а, приложение 14 или 15 за добавяне на вещество. Мисля, че наистина комисията трябва да отговори. По принцип този процес съдържа разработване на законодателен документ. всъщност реален нов документ се създава, което не е лесна работа. Обикновено все пак отнема по няколко седмици. след това уведомяваме по техническите изисквания за 16 дни. След това този документ се подава към съответната комисия в продължение на 3 седмици. След това има период на разглеждане към съвета и към комисията, който обикновено продължава до 3 месеца. И най-накрая можем да приемем регламента на комисията по тази тема, така че всъщност само една-две седмици а, са а, необходими за вземането на реалното решение от страна на комисията но виждате кои са и необходимите стъпки, за да могат да се да процедира така нещата, че да се стигне до реалното решение по добавяне на вещество към приложение 14. Давам думата на моя колега. Аз ще коментирам няколко въпроса. Първо, между народния аспект, който смятам, че заслужава вниманието на комисията и аз съм сигурен, че господин Дансет ще добави и перспективата от страна на агенцията и също така едно общо мнение към момента, в който се намираме. Наистина най-различни нюанси се чуват от залата, но все пак може да се заключи, че вървим в правилната посока с РИЧ. И така към първия ми коментар, наистина регламента РИЧ е уникален за света. И ако се върна към вече казаното от моя комисар пред а, тази комисия на други места, много често се казва, че по този начин се създава една база от знания в а, Европа, в рамките на агенцията, която ни дава едно конкурентно предимство за бъдеще. И тук той, комисарят, няма предвид само събирането на данни на вебсайта на агенцията, а използването на тези данни. Ние в Европа и в нашата химическа индустрия ще се научим как да използваме тези данни с цели на без... постигане по-добра безопасност и ще ги разпространим и в Европа. И така виждаме, че и много други места по света модернизират своето законодателство в областта на химикалите, наистина в посока на това, което ние сме направили в Европа, а, макар да не е толкова амбициозно и тук определено слагам а, кавички около думата амбициозно, но в наистина подобни посоки се предвижват и законодателствата извън Европа. И така комисарът Поточник не веднъж споменава, че ние сме постигнали една един видим резултат в а, а, осъществяването на РИЧ. А, индустрията документира в своите досиета как а, осигурява и гарантира безопасността за своите продукти и своите потребители. И сега предстои а, новия такъв видим резултат. И той зависи от нас, комисията, агенцията, държавите членки, властите, съответните органи в държавите членки, но също така и хората, които работят в други области на законодателството, свързани с химикалите, за отпадъците, за работещите и така нататък, безопасността на работното място, но също така и работещите, които използват вещества в своите а, производства. Как да използвате информацията? Дали тя е подходяща както за производителите и за вносителите, но също така и за употреба в а, производствения цикъл, за да можем ние да постигнем своите цели, целите на РИЧ, но и целите на РИО плюс 20 и съответните цели очертани от Международната конференция за устойчиво развитие, така че те да се използват и в Европа, и в целия свят по начин, който намалява риска, колкото е възможно. Благодаря. Благодаря, господин директор. Вие получихте много въпроси, някои от които всъщност са извън сферата на работа на агенцията. Е, има въпроси, на които вие ще можете да отговорите, на други, които може би ще отминете, но искам в отговор на колегата Зибер да кажа, че химическите предприятия се справиха добре миналата година и че може да се подобри сигурността в Европа и също така това да не се отрази толкова на конкурентоспособността на нашите предприятия във връзка с устойчивостта, която е в сферата на нашето поведение. И така, господин директор, имате думата да отговорите на много, много въпроси. Благодаря, госпожо председател. А, наистина много въпроси за равновесието между целите на регламента РИЧ и нашите действия. Нека започна с а, това, че ние наистина спрямо времето не знаем каква какъв е реално дялът на досиетата, подадени през 2010 година, които няма достатъчно добро качество. Трябва да разберете, че все пак ние започнахме с първите регистранти, които дойдоха съвсем в началото, през първите години и оценихме тях и а, по тях се произнасяхме дали са достатъчно качествени. И до този момент заключението ни беше, че качеството не е достатъчно добро. Но сега вече сме получили голямата част от досиетата, които са подготвени правилно и са подадени няколко месеца и всъщност няколко дни преди крайния срок. И анализирайки това количество, ние можем да направим все пак едно правилно заключение каква, какъв е дялът на реално добре попълнените или недостатъчно добре попълнените досиета. Затова не мога да отговоря на този въпрос на този етап. Но разбира се, ако не са пълни досиетата, ние предприемаме действия или вземаме решения, ако не са спазени а, изискването за информация или пък други атрибути, които не са а, покрити, тогава ние изпращаме писмо, в което се определят крайни срокове за фирмите, които трябва да подадат допълнителната информация. Липсващата информация. Трябва да ви бъде, че всички тези решения се изпращат а, за разглеждане от държавите членки. След това експертите на местно ниво разглеждат всеки два месеца между 10 и 20, а понякога и повече досиета, за да видят дали ние правим точните заключения от съответните досиета. писмата за наблюдение на качеството се изпращат към компанията, но също така и към държавите членки. И а, съответните органи могат да коментират недостатъците в подобни решения. Ние също така последваме тази дейност, като проверяваме дали фирмите предоставят ли същата информация, дали отговарят на писмото и ако не, на първо място изпо... информираме инспекционните органи в държавите членки, за да могат те да предприемат необходимите мерки. И също така ние разглеждаме варианта също да вземем официално решение по тези недостатъци. Така че няма а, лесно измъкване от подобна ситуация. Дали трябва да направим повече от 5% проверки? Това е нещо за по-дългосрочния план. Така или иначе, ние ще направим 5% проверка на всичко регистрирано до края на 2013. И ние предполагаме, че по-нататък ще имаме капацитета да покрием по-висок процент от официално регистрираните досиета, защото в крайна сметка не очакваме толкова високи, толкова голям брой при следващия крайен срок за регистрация. И така нашата работа, която сме започнали през 2010, ще няма да спре през 2013, ще продължи и след това. Що се отнася до нано досиетата, които бяха регистрирани в рамките на крайния срок, подробно сме докладвали към комисията по различните компании, които са докладвали по нано аспектите, в каква част от досиетата и разбира се имаме и уведомления за съответните опасни вещества. Много подробни са докладите ни към комисията и доколкото знам по-късно тази година комисията ще докладва към вас по тази тема и ние ще използваме тази информация, за да съставим нашия собствен доклад по тази тема и така продължаваме с оценката. По за регистрация. Както каза госпожа Гростет, за някои а, фирми наистина те са много сериозни задължения, в някои малки и средни предприятия в други държави членки. Също беше казано, че това е твърде голяма задача за някои от малките и средните предприятия. Ние, разбира се, проявяваме разбиране и а, много сериозно приемаме тази критика и така се опитваме максимално да съдействаме на малките и средни предприятия в тяхната работа. По-конкретно ще ви припомня, че и вие като законодатели сте създали така наречените хелп тескове, центрове за помощ на национално ниво и ние си сътрудничим с тях, за да може те да могат да предоставят а, насоки на собствения си език, също така да провеждат обучения, за да съдействат, да помагат на малките и средните предприятия, както и в употребата на а, различните средства за, с информационни технологии. Важно е обаче и самите фирми да имат експертната а, помощ за регистрацията. И смятам, че това е едно обосновано очакване, че ако закупувате един химикал от даден доставчик, то този доставчик би трябвало да е наясно с химикала, с информацията за него. Не би трябвало да може да си купите много опасен химикал без съответния доставчик да е наясно с това. Важно е това, което видяхме в някои държави членки, където са отчели факта, че малките и средни предприятия се нуждаят от консултанти, да ги съветват, да им подготвят досиетата и в някои държави всъщност има системи за обществена подкрепа, в която дори се съфинансира част от разхода за консултациите, консултантите, които подготвят тези досиета. Също така, малките и средни предприятия следват, следят това, което се случва и в крайна сметка те наистина са готови да закупят писмото за достъп, за да имат достъп до данните и се включват в съответните групи от предприятия, за да може да участват и на, с понижени разходи да имат достъп до тази информация. Също така, обаче, има и разход, който няма как да избегнат, а именно за достъпа до информация за съответното вещество. И смятам, че и комисията обясни добре каква е стоеността на това и с оглед на конкурентоспособността в международен план, ако предприятията знаят как да използват химикалите безопасно и могат да обяснят и разяснят това на своите потребители. Ние също така ще съдействаме на малките средни предприятия и на следващия етап – всъщност първите малки и средни предприятия, които ще станат водещи регистранти. Аз самия лично се заех за да идентифицираме малките и средни предприятия, които са готови да регистрират, да идентифицираме техните проблеми, как можем по-добре да им помогнем, как да им помогнат и националните центрове за помощ, така че да се получим и ние преди следващия крайен срок, когато наистина ще ни трябват много малки и средни предприятия, които да се включат в процеса на регистрация. Сигурен съм, че голяма част от а, различните масла за парфюми са на, не с, няма да попаднат, не са попаднали под сегашния а, крайен срок, а ще попаднат в срока до 2018. Не, е мал, не само големите, но и малките предприятия трудно намират експерти по безопасност на регионално ниво. Затова комисарът Таяни ни призова да помогнем в тази област и ние подготвяме програма за обучение, за да свържем научните институти и университетите, където младите учени в областта на регулаторната наука и стандартизацията ще могат да съдействат при подготовката на тези документи за химикалите. И това, смятам, е, е нещо, което отговаря и на въпросите и Повдигнете господин Проди. Той също така говори за необходимостта от по-общ език между различните регулатори и различните научни комитети, които разглеждат оценката на риска. Тук е важно да разберем, че комисията всъщност също разбира тази необходимост и се обърна към главна дирекция Санко като водеща за създаването на по-чести срещи между научните комитети и техните експерти, за да може да се хармонизират по-добре техните гледища по оценката за риска и да се създаде по-общ език. В този контекст искам да спомена, че и ние полагаме огромно усилие за създаването дори на библиотека на терминологията, понятията за оценка на риска в различните езици. Тоест не го правим само на ниво английски, но също така можем да изразим всички тези а, понятия за безопасността на всички европейски езици. Това също е важно. И сега, ако се върна към коментара на госпожа Клас за таксите – да, таксите понякога в рамките на РИЧ могат да са сериозен товар. Защото компаниите, фирмите плащат веднага, предварително. В момента на регистрация за цялата дейност, която ние извършваме след това, що се отнася по оценка а, на досието, оценка на веществото и дори някои а, дейности, свързани с управление на риска. Всичко това се финансира от тези такси. Наистина, а, спорно е и всъщност зависи от вас, създаващите политиката, дали не трябва да се върнем към годишни такси и по този начин да се а, снижи значително а, таксата за регистриране или пък да се плаща по този начин предварително, за да може агенцията спокойно да използва средствата, които се плащат а, в момента на регистрация и да съществуваме ние в продължение на години, така както се случва в РИЧ. Зависи от вас да решите и може да разгледаме плюсовете и минусите на подобна система и ако желаете, можем да го направим, когато дойде момента. Що се отнася до синергията между, биоцида, а, между регламентите за биоцидите и РИЧ, вече се опитваме колкото може повече да работим в посока на създаване на подобна синергия, така че да може информационно-технологичните средства, които сме разработили както за учените, така и за предприятията, за регистрацията, за оценката на риска. И молбите за регистрация. Тези информационни средства да могат да бъдат използвани, да могат да бъдат адаптирани. И всъщност точно в момента подготвяме подобно нещо започнахме подготовката и продължаваме работата. Това, разбира се, не може да компенсира реалните разходи за подаване на, на регистрация. Все пак има още работа, която не, е, не може да се извърши от информационно-технологични средства. Каквото може да се извърши от тях, ние се опитваме да адаптираме, но все пак вие се обърнахте към нас с молба да направим много точна разбивка за това какви разходи имаме по биоцидите и какво имаме по РИЧ и CLP, така че нито а, едните средства да не могат да бъдат използвани по другата тема. Ние получихме това послание от вас, че искате да направи много разграничителна разбивка между реалните разходи по различните теми и това и правим. Но също така смятам, че все още нямаме а, таксите определени, но ми се струва, че ще има подобен а, а, род намаление на, малки, на таксите за малките и средни предприятия, така че да има много сериозно намаляване за предприятията, които заслужават подобно по-низко ниво на таксите. Опитах се в първоначалното ми изявление да обясня, че тези такси нямат да могат да финансират агенцията до безкрай. през 2014 ние ще имаме нужда от финансиране и определено ще се върнем към това, което първоначално беше предвидено от законодателя, а именно смесено финансиране за агенцията, така че част от финансирането се заплаща от таксите, а друга част от субсидии. И това е типа финансиране, което ще имам през следващата финансова рамка и си, се надявам да си го спомните, когато гледате многогодишната финансова рамка. И списъка с кандидатите. Действително имаме план да постигнем съответните цели, определени в политиката. Определено комисията е поставила цел за всички нас, включително агенцията. И ние подкрепяме значителния брой, около 130 а, вещества в списъка за кандидат, кандидат, кандидат и дати за регистрация през следващата година. Много работа предстои през следващите месеца, няколко месеца от нас и от комисията и в сътрудничество с държавите членки. Ние се опитваме да им придадем необходимата отговорност за извършване на тяхната част от работата. Държавите членки наистина с нетърпение а, участват в тази в тези усилия. Имаме първа среща за планиране в агенцията в края на годината предстои и тогава се обръщаме към държавите членки, за да определят те ясни цели за многогодишната си работа по регламента РИЧ и по този начин да създадат механизъм, който им предава отговорност не само ние и комисията, но и държавите членки ще имат отговорност за определяне на целите за работата по регламента РИЧ. Uh, и с това се надявам, че почти изчерпах въпросите. По отношение на езиците правим много повече. Ние разгледахме и обратната връзка от регистрантите и ние я разглеждаме, за да видим какво можем да направим повече в областта на предоставянето на повече преводи и така реч да е по-достъпен на национално ниво. Надявам се, че по този начин, госпожо председател, успях да отговоря на въпросите, които бяха зададени. May, asked, Искам да кажа, има един въпрос, който мисля, че не получи отговор. Може ли господин директора да каже как се, как се е променила конкурент способността по отношение на европейските химически предприятия? Увеличила ли се, намалила ли се? Да, благодаря. Това е всъщност е, въпрос, на който трябва да отговори комисията, защото те всъщност разглеждат е, промишлеността и са предприели проучвания по този въпрос и аз се надявам, че те ще могат да отговорят е, следващата година, когато ще бъдат готови проучванията. Но доколкото аз мога да преценя на този етап, виждам, че предприятията са в състояние да извършват масови регистрации. Имаше също така една огромна заплаха в промишлеността и унеси в края на производствената верига, че ще има производства, които ще изчезнат и че някои от е, веригите ще пострадат поради липсващите вещества. Проучваме, проучваме този въпрос в контекста на директорите и контактната група на директорите на определени промишлени производства. На този етап не сме установили такива случаи, затова смятам, че промишлеността и сектора ще бъде в състояние да бъде конкурентоспособен след като поеме първите разходи за регистрация. Това е отговора ми на този етап председателка. Благодаря ви за това, че отговорихте така изчерпателно на всичките ни въпроси. Благодаря. Благодаря за работата на вашата агенция. Благодаря за вашия отчет, който всъщност ни изясни нещата. И сега, сега ви предлагам да минем под точка 6 в дневния ред. Тук става въпрос за един въпрос, който беше зададен във връзка с Вирус HIV-SPIN. Вие знаете, че в 2009 година комисията прие препоръка и едно съобщение за борба срещу като ХИВ-СПИН, стратегията е да се съсредоточи вниманието върху три основни точки. нещата не са се развили така, както ние искахме. Беше зададен един устен въпрос и аз искам да дам думата на унеси докладчици, които искат да се изкажат. Госпожа Гростет, госпожа Шилдерс. Благодаря, госпожо председател. Съвсем съвсем набързо. Важно е ние да говорим отново по този въпрос. Европейския парламент е, е разтревожен от направените констатации. Искам да напомня, че имаше резолюция на Европейския парламент е, от ноември 2008 година. Ние попитахме има ли диагностика и ранно лечение. Тази резолюция след нея последва едно съобщение на Европейската комисия по въпросите за HIV, СПИН, за Европейския съюз и съседни държави за 2008-2013 година и ново заразените случаи. Всъщност трябва да се каже, че всъщност нещата не напредват, продължават да има нови случаи на заразени с HIV, СПИН и според според Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, половината от серопозитивните не знаят, че са серопозитивни. следователно риска за предаване на хивспин спин е три пъти по-висок. Серопозитивните продължават да постъпват на лечение твърде късно и това е в стат на заразата, който е много по- късен, за да може да се започне лечение. Ние непрекъснато трябва да преобмисляме стратегията. Беше показано, например, че дадено лице, което е серопозитивно, което е, взема ретровирусни медикаменти след е, диагностицирането би, могъл, би могло да намали с 96 процента риска да се предаде заразата на партньора. Следователно става дума за една много широка превенция в целия Европейския съюз на ранна диагностика и ранно лечение. По този начин ние бихме могли да спрем тази иници... Е, е, епидемия. Ние в момента а, е, извършваме действия и съвета, и комисията би трябвало да приложи стратегията за превенция, новото развитие във връзка с предотвратяването, ранното откриване и ранно лечение на заболяването и всичко, което е извършено във връзка с поемането на ангажименти а, миналата година през юни в Генералната асамблея на ООН. Необходимо е да се намерят възможности да се а, е, отговори на потребностите на най-уязвимата популация с енергични мерки. Именно това е ролята на тази резолюция от е, Европейския парламент. Благодаря, госпожо Гростет, е, госпожа Чилдърс. Благодаря на докладчика. С напредъка на медицинското лечение самоуспокоението не трябва да ни заблуждава и да се връщаме назад. Така че аз приветствам резолюцията за хивспин. Има някои сфери, в които трябва да насочим вниманието си. Повечето от тях са отразени в резолюцията приоритетните групи, правилно оценяване, целенасочени кампании за, постигане, за достигане на тези а, групи. Също така би трябвало да се приведат кампаниите за хивспин в съответствие с, с правата на човека и нормите и стандартите. хората, които живеят с хив спин и онези, които са най-уязвимите, би трябвало да бъдат ангажирани с изработването на програми за оценка, с общ достъп за лечение, който без, да е без ограничение. Трябва да разсеем митовете за начина по който се разпространява вируса, да се а, а, окаже видима и широка подкрепа от страна на политиците, информационни кампании в медията и така нататък. Приоритетните групи и приоритетните региони трябва да останат а, а, обект на нашето изследване. За съжаление обаче това си остава една голяма заплаха за 21 век. Председателката благодаря. Крис Дейвис иска думата. Благодаря, госпожо председател. Антония Парванова е докладчик в сянка от нашата група. Тя не е тук днес след нас, но тя ме помоли да кажа следното. Групата подкрепя проект резолюцията, приветства а, предложенията по-конкретно по ранното тестване и а, всички предложения свързани с а, подобни инициативи. Според нея трябва да се спрем най-вече на средносрочната стратегия, която ще позволи на Европейския съюз и съседните страни. Вероятно това ще трябва да се отрази на на заглавието, ако това мнение се сподели от останалите, според нея могат да се включи и допълнителна концентрация по а, превентивните мерки, особено по високорисковите групи, а, инжектиращите се, хомосексуалните. И проблем, който виждаме и в Европа, и навсякъде другаде, а именно стигмата – дискриминацията и дискриминацията спрямо хората а, с хив спин националните планове, които съществуват за хив спин трябва да се разгледат дали са ефективни, дали ефективно се прилагат. Също така въпросът свързан с а, загрижеността по повод на разпространението на епидемията към съседни държави. И накрая а, както казва и а, е, би искал и Антония Парванова да каже, ние сме най-големия приносител на средства а, по темата за борбата с хивспин и това може би заслужава допълнителен абзац за това как може да си сътрудничим по-ефективно на международно ниво, за да се употребят най- по най-добрия възможен начин средствата, които са заделени. Благодаря. Не виждам други да искат думата. И така ще се обърна към представителя на комисията. Ако искате вие да коментирате. Благодаря. Съвсем накратко и с оглед на времето. Смятам, че точно на време и изключително важно е за нашата комисия да излъчи това политическо послание от страна на парламента, наистина, ако искаме да се справим с хив спин, много важен е политически елемент. Това е и в същността на стратегията, която сме разработили. И така, ако мога да направя три а, бележки, съвсем накратко. На първо място, според мен, както беше казано и по-рано, има две паралелни взаимосвързани стратегии. От една страна хивспин в Европа, Европейския съюз и Съединените страни и на второ място на глобално ниво и двете заслужават да бъдат коментирани и да се разгледа фокуса на всяка една от тях. На второ място смятам, че им сме регистрирали много сериозен напредък в координацията между държавите членки, заинтересованите страна, страни с много силна роля на гражданското общество, с приоритетните групи в различните региони. За първи път, според мен, е ясно как в Европа се концентрират усилията точно там, където са най-необходими и смятаме, че е важно да се даде още по-голяма видимост на този важен фокус и концентрация. И на трето място, развиващите се страни, заедно с ECDC, сме съставили мониторингов доклад и комисията посредством конференцията в Дъблин е разпространил този доклад, неговите заключения и нашето сътрудничество продължава и имаме достатъчно материал, за да видим къде точно трябва да са приоритетите за втората половина. Това е много важно развитие и ние с нетърпение чакаме а, да видим как ще се развие проекто резолюцията. Благодаря. Благодаря и аз. И сега имаме честа да видим господин Шпренгер, директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. А имате думата. на Европейския център с удоволствие забелязва, че използвате данните, които ние предоставяме, особено, че създавате политика от нашите свидетелства един момент ще бъде фокусът на моето изказване. Съгласен съм с повечето казаното тук, но заради економическата криза може да се получи така, че държавите да не обърнат достатъчно внимание на ранното идентифициране. Ранното идентифициране е изключително и диагностициране е изключително важно. Вие сте прави и в нашия доклад също се споменава това. И има хора, които са идентифицирани, които имат а, а, са пози, позитивен резултат от изследванията и а, за тях е необходимо да има лечение. Много е важно да се осигури лечение за тези, които са диагностицирани в този ранен етап. Благодаря ви. Благодаря за това, че уточнихме и повторихте някои от важните моменти. До 14 октомври най-късно, 12 часа, трябва да внесете измененията. А след това на 22 ноември в комисията ще обсъждаме и ще гласуваме доклада на 1 декември. Е, докладът ще влезе в дневния ред на пленарната сесия. Минаваме към следващата точка. Размяна на мнение с господин Марк Спенглер, директор на Европейския център, когато за профилактика и контрол на заболяванията. Ние го каним тук да застане, да седне при нас. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Господин директор, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих желал да спомена, че за мен беше голямо удоволствие да приветствам госпожа Марина Янаконаки, госпожа Юсо, господин Фелнио и председателя на комисията в нашия център в началото на миналия месец. И така, тук нещо не работи техниката. Беше много полезно. Ние проведохме много обсъждания. Бих искам да започна с благодарност на към, към Марина, а, която е нашия контакт тук в парламента за времето и енергията посветено на нашата агенция. Искам да й благодаря предварително за проявите, които тя ще домакинства. Когато започнах да работя в центъра, тя ме помоли да участвам колкото е възможно. На 22 ноември Марин и госпожа Каменбах ще бъде документ, ще бъде домакин на една проява във връзка с сезонните вакцинации във връзка с доклада за пандемията от грип, аз обещах да говоря за а, въздействието на грипната вакцина. А, и професор Ангес Никъл а, Генерална дирекция Санко и аз смятаме точно да посветим изказванията си на 22 ноември. На 30 ноември госпожа а, Яна Годакис е домакин на годишния ден на, на СПИН. А, вие ще получите покани и, госп... и накрая Марина Яна Годакис ще закрие научната ни конференция в Стокхолм на 8 ноември. Ще се срещне на следващия ден с нашия управителен съвет. Искам да започна като ви кажа какво обсъждахме в Стокхолм, когато делегацията ви ни посети. Но преди да направя това, Okay, I see. I have to use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 данни се споделят е, и съответно това законодателство се преразглежда от комисията. Позволете ми сега да ви разкажа за заплахите. Работим с нашата делегация с вашата делегация. Може би познавате Лазизе. Това е много близо до езерото Гара в Италия чудесно място. Повечето туристи, които посещават това място, са от Германия и от Холандия и е, информацията се споделя е, помежду и с Европейския съюз имаме една мрежа с, с, за връзки с, с институтите по обществено здравоопазване. Е, легионелозата беше бързо и поварително диагностицирана. В края на лятото се обобщи информацията, включи се в нашата база данни относно случаите, които са открили. И друга информация имаше. А, се оказа, че а, има легионелоза при а, е, 7 души посетили този регион, т.е. ние успяхме да установим източника на заболяването. Уведомихме и италианските власти. По въпроса за случаите на малария в Гърция, ние всъщност направихме така. Въпросът беше дали е, би трябвало да уведомяваме туристите, които отиват в Гърция, да вземат предварителни мерки или това би било свръх реагиране. Европейския съюз е най-големия износител на морбили в държавите членки които са били без морбили, сега всъщност внасят морбили в други държави. Това е изключително заразно заболяване, така че наистина е необходимо да се предприемат действия. И сега искам да актуализирам вашата информация за това какво се случи с тези епидемии. Добрата новина е, че регионалната епидемия в Лазис е, е приключила. Италианските власти предприеха правилните действия. Е, италианските власти също така уведомиха туристите, които са посетили това място, че те може би са били е, изложени на зараза от е, легионелоза. Това беше много важно, много практично действие. Легионелоза се третира само с определени антибиотици, заразяването може да доведе до сериозна пневмония, ако не бива лекувано, дори може да доведе до смъртен случай мрежата на центъра действаше това е една сфера на европейско сътрудничество, което спасява човешки живот. Сега, броя на а, случаите с малария се увеличи. Може би тук вече са, те са 17 в 5 района. Преди две седмици по молба на Гърция един екип а, наши експерти, ентомолози, оцениха ситуацията. Това бяха случаи в селско-стопански райони, близо до влажни зони, в които има много малко туристи. Но а, въздействието място е много ограничено. Публикувахме бързото, бързата оценка на въздействието. Тя е на нашия вебсайт. Ако искате, може да видите. Това, което обаче най-много ме тревожи отново появяването на морбили. Когато делегацията ни посети в, през началото на септември, тогава имаше 26 000 случаи. Сега числото е 28 000 и вече има 10 смъртни случаи в Европа тази година. Ние знаем всъщност, че истинския брой на случаите и на смъртните случаи включително е подценено. това са рутинни събития, които се правят, които се предприемат. Епидемията морбили е една от основните прояви през това десетилетие. Но ще говоря малко повече е, по е, този въпрос. Искам да кажа какво направи нашия център е, тази година, преди да очерта приоритетите за следващата ни година. Когато бях тук при вас преди една година, установих важните въпроси, капацитета на лабораториите и разбира се организационната ефективност и това са нашите първи приоритети. Искам сега да кажа няколко думи за организационната ефективност. Казах миналата година, че исках да осъществя максимално въздействие в Европейския съюз. През последните 12 години въведохме система, на бюджет възоснова на дейностите. Преди разглеждахме само преките разходи от е, оперативния ни бюджет, но това дава една непълна картина. Например, не знам къде е, всъщност кой номер е, картинка е. А, картинката, като че ли сме похарчили нищо, никакви средства за разузнаване на дейностите. Естествено, ние сме вне, вложили много пари и време. Това дава възможност да покаже, да се види как, по какви проблеми работим. През февруари нашия екип е, проведе реорганизация. Е, колегата Андрея Амон стана заместник е, директор и с Андрея и вече имаме баланс на половете най- на върха на нашия център. 55% от нашите служители са жени но в ръководния кадър е около 40%. Сега вече имаме е, е, нов началник на правната ни служба и на компютърния отдел. И всички нови кандидати бяха жени, но те всъщност бяха най-добрите. Сега връщам се към реорганизацията. Ние се опитахме да направим центъра по-прозрачен в определенето на приоритетите. Повечето от нашите експерти са групирани в две големи звена. А, и ние работим по приоритетите, които се очертават от нашата работна програма. Ако се променят приоритетите, например, можем да прехвърлим нашите експерти много по-лесно. Структурата също времено дава стабилност на нашите действия. Например, по работата, по хивспин, по антимикробиалната резистентност и така нататък. Имаше критики от вас и от е, Сметната палата за е, надхвърляне на бюджета. Това е най-важната задача на е, моята заместничка Андрея. Никак не е лесно, но виждаме известно подобрение и няма да излезем извън 50% предвидени за свръхбюджет. Сега по въпроса за приоритетите. Тази година постигнахме много добър напредък в сътрудничеството и с лабораториите. Знам, че бяхте много загрижени за епидемии в Германия. Един, едно от основните проблеми беше а, щама, който не можеше да се а, установи. Беше създаден един микробиологичен екип в центъра и аз наистина се радвам, че екипа е ръководен от професор Марк Тойлен, един от най- добрите лабораторни специалисти. Той и неговия екип изиграха много важна роля в тази епидемия. Екипа, който работи, координира сътрудничеството, за да може всички референтни лаборатории да имат достъп до правилните протоколи ние работим по тази задача заедно с Генерална дирекция Санко. Сътрудничеството между лабораториите ще продължи да бъдат основни а, а, приоритети. ЕХЕК е един от патогените, установен от госпожа Дагне Робер. Това аз ще говоря на заседанието на 10 е, октомври с колегите Катарин Джислен и с колеги от Генерална дирекция Санко. Сега знам, че вие обръщате много внимание на социалните неравенства. Това е сред предизвикателствата на Европейския съюз. Посетих много държави които обслужваме. Исках да видя какво всъщност се случва на национално и местно равнище, за да може заразните болести да се преодоляват. Когато посетих Румъния, отидох в един ромски център, здравен център, за да разбера здравните предизвикателства на тези общности. Исках да видя как може нашия център да промени нещата в тези групи. Може би виждате една картинка на три деца. посетихи болницата за туберкулоза. Тази снимка показва, че зад всички туберкулозни статистики стоят хора, които страдат от туберкулоза. Сега ми позволете да очертая приоритетите ни за следващата година. Ако има голям брой граждани в държавите членки, които не са вакцинирани срещу определени заболявания, това определено е, влияе и на партньорите. Унгарското председателство в първата половина на тази година проведе много важна конференция за иммунизации в детската възраст. И тук Маорбили се оказа много голямо предизвикателство. С силната подкрепа на генерална дирекция Санко, следващата тема на нашия център ще бъде елиминирането на морбили. А, предотвратяването, превенцията и профилактиката на заболяването е основна задача, но определено това не е единственото нещо, което трябва да се прави. Проучването на а, случаите на морбили, които са над 28 000, за нас това е нещо много важно. Тук можете да видите а, едни подточки за морбили, мизълс. Това не е заболяване, което да показва някакво разделение по принцип изток-запад или север и юг. Имаше държави членки, които не са постигнали е, висок процент на вакцинация, там има епидемии. Но проблема не е само в ресурсите и достъп до превенция. Въпрос е и на нагласа и лидерство. Лидерството в борбата срещу морбили трябва да дойде от професионалистите семейни лекари, педиатри. Това са лекарите, към които се обръщат родителите за съвет дали да бъдат вакцинирани децата им. В държави членки, в които здравните работници си извършват работа и имат ръководеща роля, се справят по-добре. Но в някои държави значителен, значим процент от здравните специалисти е, подценяват вакцинирането. Някои са дори враждебно настроени към вакцинирането а, за, срещу морбили. А, специалистите трябва да говорят на висок глас по тези въпроси. И а, политиците, като вас, например, трябва да ни подкрепят. Аз миналата година, из, а, минали, миналата седмица написах една уводна статия а, във връзка с вакцинацията. А, Говорих за няколко прояви в парламента, които ще бъдат а, тук в парламента. Също така правя голямо усилие да съобщавам каква е работата на Европейския център всеки път, когато се оцени, че има някаква заплаха и ние често оповестяваме оповестяваме оценките на риска на нашия вебсайт. Това би трябвало да е, подаде посланията, по които да действат по-нататък е, здравните специалисти. Това са проблемите, по които работя всеки ден. Е, тук има много интересни документи по които също така участвам и в мрежата Twitter. Европейски съюз прави много за да защити гражданите си от заразни заболявания, но трябва повече да се направи, като например работата по борбата срещу морбили, ехейк и други инфекции. Е, центъра може да ви подкрепи не само във връзка с хив и спин, но и по много други теми. Ние бихме искали да работим за вас. Благодаря ви за вниманието. Ще отговоря с удоволствие на вашите въпроси. Благодаря и аз за направеното представяне и бързо се предвижваме към възможността за задаване въпроси. Заповядайте, госпожо Кростет. Благодаря, господин директор. Вашето изложение беше много интересно. Благодаря ви, че сте тук, за да говорите с, с, с, по проблеми, които са изключително важни. Аз по въпроса за а, Морбили искам да попитам как една държава като Франция е в много лоша позиция във връзка с борбата срещу Морбили, както вие казахте. А, има а, липса на а, вакцинации, някои а, лекари и здравни специалисти не настояват на това пред родителите и пред децата. Е, това е драматично, защото днес а, може да вярваме в днешните вакцини. Може би преди 30-40 години имаше проблем, да, можеше наистина да има някакви проблеми свързани с вакцините, но сега вакцините са изпитани и нямат особен риск за децата. Вие ни казахте какво правите, вие във връзка с комуникацията с здравните специалисти. Не е необходимо да бъдете по-активни, по-волонтаристични пред здравните министри, за да се настоява за вакцина против морбили. Знаете, че има смъртни случаи. Вие знаете и за антибиорезистентността. Вие казахте две думи по това. Вие знаете, че антибиорезистентността, както с колегата Питър Лиза, ние сме внасяли изменения по този доклад. И много е важно да се сравнят и да се анализират по-добре данните с съответно проследяване във връзка с новите щети щамове, които са антибио, които са резистентни към антибиотици. Искам да ви запитам какво смятате за кръстосаното прехвърляне между човек и животно, животно човек. Аз мисля, че е много важно, тъй като съществува опасност и това трябва да се спомене. А, говорихме за HIV спин, но по грипа, струва ми се, че може би ще има връщане на H1N1 и H1N1 ще има какво става с изработването на новите вакцини, тъй като винаги може да се появи а, епидемия. Каква е вашата позиция? А, H5N1 а, вирусът е мутирал. Може ли да стане е, резистентен на всякакво третиране и ние готови ли сме за подобна евентуалност и какви мерки смятате да предприемете по този въпрос? Благодаря. Questions. Е. Наистина една поредица въпроси бяха това. Линда Макевин има думата. Благодаря, че дойдохте при нас и че говорите по доста практичен начин по темата за Морбили. Наистина впечатляващи са цифрите и наистина богати западноевропейски държави водят класацията по заболелите от морбили. И както чух по BBC да се казва, всъщност не става въпрос само за децата в нашите държави, а всъщност ние го изнасяме, вируса, в развиващите се ам, страни и честно казано в, наш, в моята държава ставаше въпрос за един не добре действащ лекар и журналист. В крайна сметка той беше уволнен, но а, става въпрос за това, че той не е а, накарал родителите да вакцинират детето си. Бих се радвала да получа малко повече допълнителна информация за морбили. Например, ако имате броя случаи на държава, сигурен съм, сигурна съм, че ако имате тази допълнителна информация, може да ми се изпрати а, в а, моя кабинет по-конкретно за Обединеното кралство. Но въпросът ми е какво ще направите по това? А, как това, което правите, ще се отрази на вземащите решения на политическо ниво. Вие нямате а, правомощията да речем да уволните министри, ако се налага, или конкретни лекари. Как въздейства това, което правите върху случващото се в Европа? На второ място видях приоритетите ви за работната програма през годината. Чуда се, разбира се, а, здравеопазването и а, равнопоставеността са изключително важни. Но какво прави вашата организация по този въпрос, което не се прави от друга организация? Каква е нашата, държава, нашата работа? Какви са задачите и в съответните държави? Всички се опитваме да направим по-малко от всичко, но трябва да се концентрираме точно така, че да има действително промяна в ситуацията. Ако не, просто се размиват действията. Всяка организация, всяка неправителствена организация прави нещо по а, вашите приоритети, които сте изброили. изброили. По а, резистентността Искам да чуя какво а, правите вече. Това ще има значение за утрешното гласуване. Вие се обръщате към Европейския съюз да а, направи нещо. Може би ще е полезно да чуем какво вие правите, за да не го повтаряме утре по време на гласуването. И накрая споменахте а, за различните натравания от храни, но не, какво чухме за вашето действие в Шерихия Коли, инцидента, който имахме в Германия, как вие участвахте в целия този процес? Thank you. I have no more on my speaking list, so I will take the liberty. Нямам други в моя списък, които да искат да се изкажат, затова ще дам думата за отговори. На първи, за първи път забелязах, че имаме бюджетно перо за анализ на въздействието на климата. Смятам, че е много полезно. Ако имате какво да добавите, ще бъде интересно. И що се отнася до бактериите, които имат множествена а, резистентност, много от това, което може да се направи, всъщност не е във вашите правомощия конкретно, но може да се види връзката между хуманното отношение а, към животните и многостранно резистентните бактерии. Но ако наистина се а, повиши хуманното отношение към животните, а, то тогава ще имаме по-малко нужда от антибиотици и така нататък може да се установи тази връзка от ваша страна. С ЕФСА имахме няколко конфликти по време на годината, що се отнася до експертите и техните конфликти на интереси. А при вас как се осигурява тази независимост? Например, ако вие препоръчате дадена вакцина, тя има съответния производител, как а, се отнасяте към този въпрос? Във Франция също, в Обединеното кралство а, има подобен дебат, доколкото разбирам. А, вакцинацията срещу морбили. Какво а, правим в крайна сметка а, като равновесие? Наистина, за повечето хора а, свинския грип не беше толкова по-тежък, но какво правим по този а, повод? Всъщност имаме няколко случая на деца, които имат а, проблеми с съня в резултат от съответната иммунизация, но какво можем да направим по отношение на баланса и все пак администрирането на една от най-важните иммунизации. Виждам професор Шерес тук, който беше един от най-важните действащи лица в тази тема. Разбира се, ако искате да кажете нещо, имате думата, вие сте нашия представител в управителния съвет. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да реагирам. Първо, за мен е голяма част, че съм тук е, и за първи път е, е, като председател на управителния съвет, ако човек е близо до работата на тази агенция, вижда колко отлично работи тя първо при предишния директор, а сега при същия директор, който прави същото, но по различен начин. Мени Малиори, бивша евродепутатка е с мен в борда. Тя не е тук, но говори и от нейно име. И когато казвам това, за нас е много важно да има повече личен интерес и общи интерес към Европейския център, така как, като под формата на посещение на е, делегации, бъдещи дейности на ЕНП подобно от специалисти в евро, сред евродепутатите, които да ни посещават. Това е една добра практика и а, която дава подкрепа, тъй като а, през последните години ние нямахме такава подкрепа, ние просто се лутахме и си задавахме въпроси, опитвахме се да отгаднем каква ще бъде позицията на парламента. За нас е много важно нещата да се представят правилно. Сега позволете ми да кажа нещо по коментара на госпожа Гростет и на госпожа Еванс по морбили. Това е един проблем от няколко години и в центъра. Аз обикновена споменавам това. Това е нещо като Европейски център по избор, ала карта. Сега споменавате иммунизацията за морбили. Не минава ден, в който ние да не работим по този въпрос. По иммунизацията аз си спомням, че а, говорих по този въпрос, когато центъра говореше за детска иммунизация, а много държави обаче се опълтиха и казаха не, не трябва това да се прави и виждате докъде се докарахме и виждате как се проявяват проблеми. Аз мисля, че това е добро послание за вашия парламент да разгледа тези въпроси. Благодаря на госпожа Гростет и госпожа Макейвен за техните коментари, защото те открояват необходимостта от обсъждане на тези въпроси. Малките държави се радват на подкрепата. Големите държави имат добри апарати, те работят добре, но това е една тема, която би била важна а, и би трябвало да бъде отразена в парламента. Не искам да отнема много време, но искам да кажа и още нещо, което според мен е важно за вас и което всъщност а, е било непряко на дневния ред, а именно общуването с политиците а, и, от, от, и а, а, общуването на политиците с, с обществеността и здравните специалисти. Например, грипните вакцини. А, не, властите в съответните държави, не националните институти по обществено здравеопазване, не те ръководеха онова, което ще се извършва сред населението. Ръководната роля беше на медиите, на политиците, които организираха движения, които не можеха да бъдат ограничавани регулаторно от властите. СЗО, Европейския център, националните здравни центрове и Съответно, политиците трябва да излязат с послание. Има примери вече за, е, например, резистентността към антибиотици, един такъв проблем. Лекарите предписват е, антибиотици, макар че знаят, че не би трябвало. И това е един проблем, в който а, политиците, и аз много се радвам, че утре има точка за антибио, антимикробната резистентност. Тук се говори за един еволюционен проблем. Ние, например, ако едно котенце направи нещо, което майката му не харесва, тя го перва с лапата си, но ако един лекар а, направи нещо и а, пациента почине след една седмица, няма пряка връзка. Ако пациента, не дай си бажа, почина веднага, тогава има прява връзка. Така че вакцинацията е голям приоритет, който би трябвало да получи подкрепата на парламента, защото това ще доведе до, до полза. Ние знаем много за болнични, вътреболничните инфекции, анти микробиалната резистентност. Лекари предписват лекарства, които пациентите им поискат и си измиват ръцете. И сега последното нещо, което искам да кажа във връзка с структурата на центъра. Може би вие сте създали този център и той вече е една прекрасна агенция, е, разработила е, инструменти като ТЕСИ, например. ТЕСИ е една система за надзор, която координира базите данни, е, и всичките данни отиват с приоритет в в Стокхолм и всичките данни за легионелозата отиваха в Стокхолм за заболяванията на тези хора от това малко граче. И надзора обобщава данните. Инструмента е много добър. Хората на Европа и вие също имате право да се възползвате по-добре от този инструмент, не само за заразните заболявания, тогава когато има тази мрежа. А, тя може да бъде използвана също така за хронични заболявания или някакви общи естествено важни заболявания, които са в сферата на вашите интереси. Например, диабет. При диабета диабетиците са по-изложени на риск от заразяване с инфекциозни болести. Следователно, мислям, че за бъдеще, може би не в непосредственото бъдеще, вие като парламент трябва да обмислите да се използват по-добре тези инструменти, като например тези, които са създадени и са усъвършенствани от Европейски център, за да може да бъдат приспособени и да се използват и в други е, сектори. Аз знам, че разбира се, мандата на центъра е ограничен, но аз съм ваш представител, за това апелирам. Е, може би, тъй като аз съм в края на втория си мандат и може би е, с това ще приключа, но може би е, трябва да се възползваме от възможността да прилагаме тези инструменти, които се разработват в Европейския център за за да бъдат прилагани в другия център и в други сфери. Благодаря ви, че ме изслушахте. За мен наистина, подчертавам, беше голяма чест и се радвам и се надявам, че ще ми позволите да работя повече. Председателя, благодаря че а, се изказахте. Ако искате, може да напишете едно писмо, а, за да може колегите, които не са можали да пристигнат, да се запознаят. И сега ще ви дам думата да отговорите. Благодаря ви много. Благодаря на колегите, които а, се изказаха и на въпросите. Аз, а, ако трябва да съм искрен, наистина се притеснявам наистина, че Америка, Канада, Южна Америка, там нямаше морбили, а ние изнасяме морбили от Европа. Не искам да споменавам държавата членка, но мисля, че знаете за какво говоря в случая. Ние а, публикуваме на всеки 4 седмици подробна информация за това, кои държави имат и а, нямат съответно морбили, Цялата тази информация е налична и с удоволствие ще ви изправя, е, изпратя. Имаше препоръка на съвета по време на председателството на Унгария. Имах много а, сериозни действия по отношение на вакцинацията на децата, но въпросът е как може да се промени поведението. Това не е лесно. През изминалата седмица аз публикувах а, а, свое изявление и е ясно, че хората имат доверие на своите лекари гражданите имат по-малко доверие в служебните лица, в своите правителства, но те имат доверие на лекарите си. Морбидите са много а, разпространяваща се болест и е необходимо вакцинациите да са 95%. Много лекари правят нужното, но има такива, които не приемат активни действия и съответно родителите не са убедени, че трябва да следват иммунизационния календар, който е безплатен, не се заплаща за него и съответно децата са поставени в риск от заразяване с морбили много хора си казват, а, морбили, това не е а, кой знае каква болест, но 25% от а, настоящите случаи а, всъщност а, с, е необходимо да се хоспитализират, защото се заразяват от невмония, която е много тежка и тук а, стигаме до много сериозен брой заразени, много сериозна болест, която е изключително лесно можем да преодолеем. Надявам се, че професионалистите в областта на здравеопазването ще поемат своята а, отговорност. Това, което ние правим е, сме предприели кампания. Също от гледна точка на социалните науки разглеждаме варианти да се повлияе на поведението, както към, по отношение на гражданите, така и на медицинските специалисти. Предприемаме един регионален подход, като имаме един различен вариант на инструменти, защото не винаги всяко нещо може да се приложи навсякъде като подход. Надявам се да видим резултати през следващата година. Не би трябвало да е трудно да измерим резултатите, тъй като а, просто ще видим дали а, са повишени вакцинационните нива и така ще се понижи а, разпространеността на морбили. Между една и две години се вакцинират децата и за втори път се вакцинират. Това е изключително важно и в някои държави не подкрепят това активно. Що се отнася до а, резистентността, а, антимикробната резистентност. Виждам, че имате важна информация във вашите документи, които са раздадени. Смятам, че всъщност цялата информация е там. Ние също така а, сме разработили така наречения изнет. Това е система за наблюдение. Преди три седмици бях поканен а, на една от най-големите конференции по заразните болести ИКА в Чикаго и основната лекция беше представена един от най- а, известните професори Ливърмор, от Обединеното кралство и той започна своето представяне с данни от Изне. Това е водещият водещото средство за измерване на антимикробната резистентност. И също така там участваха най-различни държави, които не са членове на Европейския съюз. И по този начин ние можем да видим съвсем рано в процеса промените в модела. Преди година а, започнахме работата по щама New Delhi N1 и започнахме съответните разследвания, проучвания, направихме бърза оценка на риска. Не е добра ситуацията, никак не е добра. Разработихме други оценки за така наречения CPE а, щам и се опитваме да убедим, убедим професионалистите, че е нужно да се обърнем повече внимание, както каза и а, както каза и професора, разглеждам и плана за действие на комисията. И го разглеждаме. Мисля, че през есента ще е готов. Всички елементи са там, за да може да се борим срещу антимикробната резистентност. Що се отнася до инфлуенцата, видяхме и съобщение към пресата за N1H1 и също така някои организации в областта на селското стопанство, които бяха загрижени за нови мутанти. Проведохме бързата оценка на риска и от наша гледна точка, и ние също така се консултирахме и с, с Световната здравна организация, няма повишен риск. Рискът е на същото ниво, но трябва да обръщаме внимание на новите варианти на този важен щам на N1, H1. Изключително отблизко следим развитието съвместно с сектора на селското стопанство. Ние имаме контакти дори в Египет, където тази болест представлява проблем. Тази сутрин, преди да дойда, искам да ви кажа, има много добра връзка между Стокхолм и Брюксел и аз тази сутрин всъщност обсъждах с една делегация в Стокхолм темите свързани с новите вакцини за инфлуенцата, за новия сезон. Искаме да са прозрачни нашите обсъждания с производителите. И към момента няма а, стоящи въпроси. Стои в, в, а, добре е, ситуацията има вакцини и ние разгледахме варианти как ще работим в бъдеще по тези важни теми. Знаете за нашите дискусии по други теми. По повод на нарколепсията, преди година не само заради риска по отношение на нарколепсията, но може би всъщност се оказа изключително важно тъй като по този начин се а, поставя, подрива се доверието на гражданите в вакцинационните програми. Обсъждането за аутизма в Обединеното кралство и всички тези теми, които са свързани с а, вакцинациите на децата, без да има необходимата връзка. И така обърнахме необходимото внимание на нарколепсията Започнахме а, изследване повече с, а, с повече от а, хиляди деца, а, с много средства, които вложихме и през есента чакаме резултатите. Много е сложно, но а, и вие може да очаквате известна а, информация, резултати от изследването. Така, по отношение на е хак, штамът. Много хора обсъждат неравностите, липсата на баланс. Много от тези обсъждания са на по- общо ниво, ако ми позволите да коментирам. И аз се чудих как можем ние да а, разгледаме този въпрос. Но ако разгледаме туберкулозата, има много нерав липса на равнопоставеност, защото богатите не се разболяват от туберкулоза. Почти всички случаи на туберкулоза са в една държава. Или 90% са 5, в 5 държави от Европейския съюз. Знаем кои. Знаем, че държа... децата в някои държави, без да ги споменавам поименно, там няма точната диагноза и това е води до неправилни лекарства за децата. Надявам се, че и вие ще подкрепите борбата срещу туберкулозата, защото това е най-явният пример за неравно, неравнопоставеното отношение по здравеопазването, по отношение на здравеопазването. от една страна имаме в областта на вакцинацията добре образовани хора, които решават да не се иммунизират. Добре, това е ясен а, избор, но от друга страна имаме уязвими хора, които а, не се вакцинират и тук въпроса настъпва как да стигнем до тези групи, които искат да се вакцинират, но не знаят а, как и къде да получат тази безплатна вакцинация. От друга страна, много съм доволен, че повдигнате въпроса за HIV-спин, защото там наистина има връзка. Ако нямаме ранно диагностициране и съответното а, лечение, а, се получават неравнопоставености по отношение на здравеопазването. Жените, които нямат вакцинация срещу папилома, всъщност са в победните страни. Това са жените в по-уязвимо положение по отношение на тази болест. И аз се обръщам към вас да се да ни помогнете да се борим срещу тези болести. Не е трудно въпрос на политическа воля от страна на правителството да обърнат нужното внимание. Штамът ИХАК, хак. И така, а, при ЕХЕК много хора бяха, а, пострадаха в Германия, много бяхме впечатлени от а, следствията от тази инфекция. Ние не бяхме виждали толкова а, сериозни осложнения. Ролята на нашия център беше, че ние а, предоставихме дефиниции, определения на различните случаи, много а, насоки по въпроси, свързани с лабораторната обработка. Бяхме а, предоставихме, защото много лаборатории нямаха възможност, не бяха подготвени за тази оценка. Ние предоставихме както насоки към тях, така и данни и с а, наистина подготовката, че тази епидемия беше ограничена в а, а, Германия, макар да имаше малко средище в Франция, но в началото не го знаехме и за това ние се съсредоточихме в това да съберем всички данни от всички държави и членки членки в нашата система. Също така мобилизирахме и мрежата ни от а, експерти и проведохме а, конференция с а, клиничната а, част на експертите, за да може те да обсъдят заедно каква е най-добрата, най-добрия курс на лечение за заболелите. Ние си сътрудничихме също така и с ЕФСА, с а, а, Гран дирекция Сънко също и това доведе до няколко мерки, които бяха много добри мерки. Пулките, които ние извлекохме от тази епидемия, бяха, че въпросни епидемии могат да се случат в много добре оборудвани, много добре подготвени държави. Така че трябва да сме наясно, че навсякъде може да се случи. Не само в бедните страни, където няма ресурси. Ето защо е изключително важно да повишим вниманието си по този въпрос. Също така знаем, че имаше и отлагане в уведомяването. Последния път, когато стоях тук, беше по темата за хепатит и точно тогава госпожа Дагмар ме попита Госпожа Дагмар Ротберен ми зададе въпрос за тази епидемия в Германия и сега поглеждайки назад знаем, че имаше едно забавяне от 21 дни от ниво лекари и федералното ниво. Това може да се случи във всички страни, защото сигналът, докато стигне до а, Кох институт и но до федералното ниво ние моментално го получихме и можехме да го разпространим, но знаем, че във всяка държава има а, един процес, който е необходим, има различни слоеве, които, през които трябва да мине информацията. И макар да имаме отлични системи на европейско ниво, местното ниво не винаги работи толкова добре и трябва да обърнем съответното внимание. Също така знаем, че трябва да се обърне внимание и на клиничните експерти, които понякога а, може да са пренатоварени с а, дадени случаи и а, нямат възможност да предложат най-доброто лечение. И не на последно място, климатичните промени. Доволен съм, че го споменахте, защото ние много средства влагаме в тази посока както в Стокхолм. Има съответната шведска дума за това, което може да е резултат от климатичните промени. Знаем, че този вирус е не само в Гърция, но и Италия и можем да свържем маларията с климатичните промени. Ние изключително внимателно анализираме климатичните промени и тяхната връзка с заразните болести. Ето защо сме вложили толкова средства. Не винаги това е толкова популярно. и аз се притеснявах, че от медицинска гледна точка, от гледна точка на общественото здраве не се обръща достатъчно внимание. По-скоро става въпрос за един екологичен въпрос, но аз също бих призовал за повече внимание по темата за климатичните промени за общественото здраве. Мисля, че отговорихте на всички въпроси, освен един, каза председателят, но доста обстойни отговори. И всъщност носителя на заболяванията с всъщност и туберкулозата. Да, всъщност ние имаме политика, на която обръщаме много внимание, имаме вътрешни експерти, така че всичките ни оценки на риска се извършват от собствените ни експерти. Миналата година нашия управителен съвет при една политика, свързана с конфликта на интереси, но една пречка или нещо, което всъщност трябва да е, направим е да изпращаме нашата политика на Агенцията за защита на данните. Те задаваха въпроси и сега очакваме тяхното становище. Същевременно ние участваме в, в е, работната група на Генерална дирекция Санко за конфликта на интереси. Изработваме вътрешната си политика, особено във връзка с грипа. Задаваме въпроси на всички, е, задаваме въпроси на всички наши служители да оповестят на нашата веб страница своите интереси или конфликтни интереси Честно казано, трябва също така да получим и становището на Европейската агенция за защита на личните данни, тъй като става дума за лични данни. Нашия ръководен екип всъщност оповестява само притежанието си на акции. Председателят, благодаря. Мисля, че дебата беше много полезен. Пожелавам ви много успешна работа. Да се надяваме, че няма да има паники до година във връзка с големи епидемии. Благодаря ви много. Всъщност, това е последната точка на дневния ред. Ще се видим утре моля, донесете си картите за гласуване и нека да започнем на време. Може би пък един път ще почнем и ние на време, кой знае. Благодаря.